Е, назначаване на членове на комисии. Те ще бъдат публикувани, ако няма възражения до края на е, заседанието. Считаме, че тези е,